Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous propose de commencer nos travaux. Дами и господа, нека да започнем нашата работа. Много ви моля да ни извините за закъснението. Имахме заседание на координаторите. Необходимо беше малко по-дълго продължи, отколкото бе предвидено, защото обсъждахме е, на успеха на процедурата, померителната процедура за бюджета. Доста ни е запълнен дневният ред. Ще се опитаме да работихме бързо, добре, в най-добри е, обстоятелства, да кажем каквото трябва, но само максимално е, най-необходимото. Колегите Имаше колеги, които поискаха да изтегля малко по-напред техните точки. И а, след като закъсняхме, мисля да направим така, че да сме сигурни, че ще имаме време за гласуване. И в момента, в който това е сигурно, ще можем да изтеглим и точка 9 и 10 на господин Алфонс и съобщения на председателя. Като изключение имам устно съобщение, което при мене го има, а при вас го няма. А, защото не е лошо да има информации, които вие нямате, за да ви ги каже е, председателя. Става дума за съобщение от госпожа Гресле. Тя не е тук. Тя се занимава с едно от много деликатните и много важните досиета на Комисията по бюджетите и ме помоли да я замествам като докладчик по финансовия регламент. Става дума за делегираните е, актове. Чета текста на английски на 29 октомври е подаден делегирания акт и би следвало да въжи от 1 декември, от 1 януари 2013, ако няма възражения пилота от парламента или от съвета в рамките на предвидения период от 2 месеца. За пръв е, път е, нашите две комисии за бюджет и бюджетен контрол ще са получили делегиран акт е, за контрол. Госпожа Греслен не може да присъства днес тук и ме помоли да ви съобщя, че тя има своите е, съмнения за това дали е валиден член 21 от правилника за прилагане става дума за публикуването на имена на бенефициенти, когато това са юридически лица. В преговорите Европейския парламент настоява не само регионите НОЦ-2 да бъдат публикувани, но и съответния район или окръг или област съответно административното деление на страната. За да се поясни този момент, ще свикаме работната група за регионално раз... развитие и Европейската комисия господин Бутарели. Това е име на известен футболист, нали? Това обаче, освен това, е заместник е, Европейския надзорник по данните. Той ще ни даде допълнителни разяснения. И ако искаме да направим възражение, бихме могли да гласуваме най-късно на 3 декември. Ако ще се наложи... Е, във всички случаи трябва да гласуваме съвместно с бюджет, Комисията по бюджетен контрол. И за това е добре да дадем предложение, но мотивирано предложение, резолюция, мотивирана до 22 ноември за нашия отказ. Имаме 10 дни да го направим. Ето, дадох ви информацията и ще процедираме по този начин. за езиковия режим виждам, че няма реакции в залата, което означава, че или никой не ме слуша, или всички могат да слушат собствения си език. Знаете, че заседанието се предава по интернет. Протоколите от предходните ни заседания отново трябва да ви предложа да одобрим заседанието от 18 октомври защото там имаше гласуване а, по две точки, които са били за политическо ориентиране, а не за официално одобряване. След ние ще можем да гласуваме едва след когато съвета съответно прие месо текст. Преди два дни го е направил това съвета, затова ние ще можем да гласуваме днес. Доколкото разбирам, че не се противопоставяте на това. И с това стигаме до четвърта точка, положението в което се намираме след неуспеха на помирителната процедура за бюджета от 9 ноември. което е, не означава което обаче не спря преговорите. Те продължиха до втори вечерта, до вторник вечерта и тогава вече констатирахме, че няма да се постигне успех. Няма да се връщам на темата в какви условия се проведоха преговорите. практически всички депутати, които присъстват тук в залата, е, следяха и участваха в е, този процес. Те бяха членове на делегацията на парламента в е, помирителната процедура. Вие знаете какво се случи, запознати сте с изявленията и на едната страна, и на другата. Вие са, не малко от вас също изказаха своите политически позиции. Аз ще дам, разбира се, думата на нашите докладчици и е, съвсем накратко ще кажа следното е, с цел да подготвим следващите си стъпки. В момента се намираме в едно положение, където е, първо не е възможно да се спазват сроковете предвидени от е, договора за приемане на бюджета за следващата година, тъй като има е, блокаж на политическо ниво. Става дума за възможността да се върнат, възвърнат вече плащания, направени през 2012 година е, година до, да се е, върнат средствата до, 2000, до края на 2012. Е, позицията на парламента винаги е била много проста и много ясна. Да не забравяме, че миналата година, когато приехме бюджета за 2012, ние бяхме наясно, комисията ни беше казала, знаехме, че поемаме много голям риск. Защото е, беше ясно, че кредитите за плащания няма да могат да посрещнат е, нуждите и съответно напълно законните искания е, структурните фондове за възвръщане на средствата изразходени от страните членки, от национални или местни или специализирани власти, е, тези средства трябва да бъдат е, възвърнати от е, страна на Европейския съюз в рамките на два месеца. И за да преодолеем този риск, ние подписахме една обща декларация от трите институции, съвсем точно, в която поемахме ангажимент в случай, че е, се окаже, че няма достатъчно кредити за плащане, да искаме е, поправящ бюджет от е, комисията и, и съответно съвета и парламента да го разгледат възможно най-скоро. И от е, октомври месец стана ясно, че средствата по кредитите за плащания са изчерпани по едни от най-важните е, европейски програми. 8,3 милиарда по структурните и кохезионните фондове, които трябваше да бъдат върнати на страните членки и няколко стотици милиона по програмите, управлявани от Европейската комисия, които трябва да бъдат платени 45 дни след представяне на фактурите. И ако не се платят в този срок, автоматично е, започват да се натрупват и е, наказателни е, лихви. Е, тук се включва и програмата Erasmus. Цифрите, дадени от Европейската комисия за това какви нужди има до края на годината, са били успорени от някои страни членки и по тази причина ние предложихме да се опитаме тази година да работим в най-добрите възможни условия, т.е. да се опитаме да оценим какви ще са нуждите от кредити за плащане до края на 2012. Така че да не поставяме бюджета за 2013 в същото чисто техническо объркване. И това постигнахме. Нямаше такова техническо объркване. Това е един успех. Но се озовахме в едно положение, твърде неочаквано поне за мен, в което никоя делегация нито една делегация, два пъти вече го казвам, не контестира публично тази година. А, знаете, че всичко свързано с бюджета излиза в публичната сфера. Не, не контестира а, цифрите, които и, даде комисията. И обаче, има блокиращо е, мнози, малцинство, което казва, че независимо от това, че не са контестирани цифрите, няма да, бъде, няма да се извършат плащане. И какво ще бъде платено през 2012 ще зависи от това как ще се развият преговорите за 2013. Това е една позиция, която от първия момент е, парламента обяви, че за него е неприемлива. Вече платени, подписани, приети фактури трябва да бъдат е, платени. И комисар Левандовски направи едно сравнение, че е, отношението на страните членки, които правят това блокиращо мълчество, е, е подобно на търговеца, който плаща сток, е, на купувача, който плаща стоката и след това отива веднага в банката и казва, аз оспорвам плащането. Това не може да бъде прието. И Комисията в ролята на посредник, е, независимо от усилията на кипърското председателство, не можа да промени достатъчно становището на страните членки, така че да работим по същество в помирителната процедура за бюджет 2013. И много е важно да се каже, е, няма е, нужда да крием. С е, помощта на парламента успяхме да постигнем гласуване в съвета за поправката на бюджета за соли... фонда за солидарност, свързан с помощта за Емилия Романа и земетресението, което настъпи там преди няколко месеца. Значи, по благодарение на нашата комисия бяха гласувани тези средства. След това. Срок, който се предвижда от договора, вече е изтекал и проекто бюджета, първоначалния проекто бюджет на комисията се счита за неприят, с което комисията има за задължение да разработи един нов проекто бюджет. Подобно положение се случи преди две години по различни причини. Там имаше разногласия по друга тема, не по цифрите. Ние имахме желание, координаторите го казаха, публично заявихме пред съвета, е, отново го заявявам и съм заявявал пред медиите. нашите докладчици също заявиха съвсем точно позициите ни. Ние имаме желание да е, работиме за разрешаване на тази ситуация в същите условия, в същия конструктивен дух, както преди две години. Тоест да постигнем споразумение до края на годината. С е, едно гласуване в нашата е, сесия на 2 декември, така че да има ясно фиксиран общностен бюджет за 2013. Започваме вече много усилена работа което означава, че ще работим и по малко по-различен начин. Тоест, доста по-различен от е, този, по който работихме до сега. Като, както поступихме преди две години, сега, когато излезе новия проекто бюджет, е, там трябва веднага да се отразят желанията и е, настояванията на бюджетните органи, които са формулирани с съответните вод е, от една страна на парламента. Но, е, от друга страна, съвета. Разбира се, има много противоречия. Това си е обичайната игра, но ние сме във връзка, поддържаме контакти от доста седмици и смятаме, че има възможност доста лесно, даже съвсем лесно да се е, намалят тези е, разногласия. И аз казах и на Кипърското председателство, и на комисията, и тук го казвам пред генералния директор на комисията и пред вас, е, че ще на... от страна на парламента ние ще направим всичко възможно. Благодаря на докладчиците и на координаторите ще, аз и всички те ще направим всичко възможно, за да се спази срока и за да има увереност комисията, максималната възможна, когато представи новия проект бюджет, да има вече един предварително политическо съгласие за приемането му и то по различни съобразения, свързани с институциите. Комисията смята и така е, това е нейната отговорност, да представи по отделни елементи, позициите, които според нея са достатъчно силни политически позиции, за които се знае, че още не е постигнато съгласие и тя трябва да ги оповести, за да се търси решения. Тя ще ги оповести предварително. Така направихме и преди две години. Комисията изготви един втори бюджет. Имаше моменти, които за нас не бяха приемливи, така както бяха формулирани, но успяхме предварително още да постигнем съгласие с съвета за съответните изменения, които ни даде, което ни даде възможност да стъпим на този текст, нов текст, предложен от комисията, да постигнем съгласие между сроковете за гласуване в съвета и в парламента, без дори да се стига до триалог, макар че и това може много лесно да се направи, за да можем да спазим срока, т.е. да приемем бюджета до края на годината. Ето така ще се развият нещата. Разработили сме един график за срещите между нашите три институции. И с председателя на Кипърското председателство Мавроянис и комисар Левандовски – Безспорно ще имаме и други срещи с тях, поддържаме контакти по телефони, по всички други модерни начини за поддържане на контакти. Това е което исках да кажа. Искам сега да попитам докладчиците имат ли нещо да добавят. Pas de compliment de la part des rapporteurs. Très bien. Euh, Нямат какво да допълнят, тъй като тук е господин генералния директор. Бихте ли ни казали как се развиват нещата в комисията и как вие гледате на нещата? Да, благодаря, господин председател. Искам да ви напомня следното. Коригиращия бюджет номер 6, който беше предмет на разисквания си остава на масата. И на този етап съвета на министрите би трябвало да се произнесе по проект коригиращ бюджет и процедурата, и процедурата, която започна да бъде доведена до край. Проектът е представен. Това е изключително важно, имайки предвид позицията на парламента. Много е важен, тъй като от гледна точка на комисията ние сме подложени на силен натиск за плащанията, които трябва да бъдат направени. Що се отнася до проекто бюджета, вие много добре характеризирахте ситуацията. Европейската комисия работи, за, работи по нов проекто бюджет за 2013 година, който би трябвало да бъде прият около 23 ноември. Сроковете са изключително кратки, но ние полагаме максимални усилия, за да бъде всичко готово около тази дата. Това означава, както посочихте вие, че ние разполагаме с твърде ограничено време за да проведем преговори, да постигнем споразумение, за да бъде прият бюджета през декември. Всъщност ние разполагаме със седмицата след петъка. Е, имаме пет работни дни след 23 ноември, за да постигнем споразумение. Що се отнася до метода на работа, мисля, че вие много добре обобщихте ситуацията. Задължително е, доколкото е възможно, трите институции да си сътрудничат максимално тясно, като отчитат позициите на останалите. При всички случаи целта е да се да направим така, че да подготвим почвата за бързо споразумение. Това е което исках да кажа, господин председател, в допълнение към това, което казахте вие. И разбира се, що се отнася до комисията, можете да разчитате на нашата ангажираност към усилията за приемане на бюджет 2013 година, за да избегнем изключително неприятната ситуация, при която ще се използва бюджетът от 12-12 части. Благодаря. Господин Артонг поиска думата. Voorzitter, samen met meneer Schulz stelde u deze dagen in de mee. Благодаря. Някои държави членки имат е, основание, тъй като има 7,9 е, за посветени на социални фондове. има твърде много ангажименти, до голяма степен идващи от натиск от е, Южна и Източна Европа. И освен това, вие се опитвате да използвате средства за цели, които не са били предвидени. Това не е заради не е на някои държави членки, а всъщност гражданите плащат цената и не знаят а, как е възможно това. Аз лично се срамувам от позицията на парламента в тези преговори. Е, има разлика между нас, господин Артон, аз се гордея. Салвадор веднага иска да реагира. В комисията по бюджета ние слушваме много позиции, с които не сме съгласни. А това, което каза господин Хартонг, е, е изключително неуместно. Бихте ли отеглили думите си? Господин Хартонг не иска да отегли думите си. Той се гордее с това, че не иска да плати онези сметки, под които се е подписал. Е, мисля, че е единствен в залата. Ласло Шуриан иска да се изкаже. Благодаря, господин председател. Аз искам да бъда малко по-позитивен. Първо, докладчиците не искат думата. Това означава, че това, което вие казвате, се радва на пълната им подкрепа. Мисля, че ние трябва да подкрепим и тях. Аз имам един а, сериозен проблем, а именно – поведението и методите на председателството. Не споделям напълно вашето становище, че държавите членки, е, които казват, че не можем да плащаме, са виновни за провала на преговорите. Тъй като парламентът имаше ясна позиция, в петък вие представихте много ясно и ние я подкрепихме по време на подкрепителното заседание. И каква е следващата стъпка? Съветът има различна позиция. Не е необходимо те да се... Не е задължително те да съгласят с това, което ние казваме. И ние имаме ясна позиция. Работа на председателството е да намери мост между двата различни варианта. Но нямаше друг вариант в съвета нямаше гласуване. Без ясна позиция в съвета, която да е съвършено различна от нашата позиция, би било трудно да се намери компромис, само че ако те не гласуват, не може да се постигне споразумение. Когато, има, когато се съчетаят нещо и нищо, крайният резултат може да бъде само нищо. Ако това поведение от страна на съвета, който не гласува и не приема позиция, се запази, няма да можем да решим проблема. Така че нека да се опитаме да гласуваме решения или декларация, с които да изразим своята добра воля, за да решим проблема. Няма съмнение, че тези 9 милиона трябва да се платят. Можем да говорим за това кога. Няма съмнение обаче, че тези средства трябва да се платят Миналото година ние предупредихме, че няма да има достатъчно средства и ако някой е в състояние да разбере каква е разликата между поети ангажименти и плащания, няма да се очуди от това, че понякога плащанията не са достатъчни за поетите задължения. Методологията на плащането може да бъде предмет на дискусия и ние трябва да проявим гъвкавост. Но това, за което не може да има по което не може да има гъвкавост, е необходимостта и задължението да се платят сметките. Господин председател, вие сте изключително талантлив човек и имате нужда от този талант, за да компенсирате отсъствието на председателство. Аз лично ви благодаря. Като политик не споделям вашето, вашата преценка. Кипърското председателство направи огромни усилия и ние много разчитаме на тях. Горан Ферм. Благодаря. Аз е, искам да продължа казаното от вас, Шурян за характера на конфликта. За 11-ти път участвам в преговори по бюджета и не съм виждал такова нещо. Нещата са много странни. Както каза Лашо, от самото начало е, съветът поиска по-низко ниво на плащания като абсолютно условие за споразумение за бюджета. Могат да приемат по-високо ниво на поетите задължения, но искат ниско ниво на плащанията. Но ние им казахме и комисията им каза, извинявайте, ние знаем, че това в крайна сметка няма да стане. Но те държат на това. Накрая ги накарахме да се приеме съвместна декларация, в която се казва, добре, ако нещата стоят така, комисията ще трябва да представи нов проект. В десете преговори по бюджета, в които участвах, на се гледаше като на технически автоматичен резултат от ангажимента. Когато поемаш ангажимент, ангажимента всъщност е подписване на договор. Вод... Организира се тръжна процедура. Ти поемаш правното задължение да си платиш сметките. Започ... Той като да е, строиш къща, ангажираш хора, е, искаш те да купят материали, накрая казваш, съжалявам, нямам пари. Ами ти си юридически уязвим. Това е позицията, в която се намираме в момента. Ако държавите членки искат да намалят бюджета и смятат, че бюджет на Европейския съюз е твърде голям, трябва да го направят в преговорите за многодишната финансова рамка и това трябва да стане в, трябва да стане при кредитите за поети ангажименти. Аз не го препоръчвам, но ако държат, е, на намаление. Това трябва да стане при задълженията. Сега въпрос към комисията. Споделят ли с това становище? И второ, аз се притеснявам, че дори ако решим проблемите с е, проекто коригиращия бюджет номер 6 през 2013 година ще се натъкнем на същия проблем. Една от позициите на съвета е да намали плащанията и за бюджет 2013 година и трябва да обсъдим това. Виждали сме компромисни предложения. Компромисни предложения от комисията, според мен, плащанията с 2013 година са на твърде ниско ниво. Какво можем да предприемем, за да не се окажем в същата ситуация през 2013 година и може ли комисията да ни каже нещо, за това от какви потребности има, освен коригиращия бюджет, а и за бюджета за 2013 година. Хайде има думата. Благодаря, господин председател. del Parlamento explicando a los Estados miembros que tienen que pagar las facturas. А, имам чувство, че сме в някакъв нереален свят. А, никога не съм смятал, че ще трябва да обясняваме защо трябва да убеждаваме някой, че трябва да си плати сметките. да убеждаваме държавите членки, след като са поели ангажимент за някакъв проект, търк. И след това ние. Защо трябва да си платят сметките, ми се струва абсурдно. Надявам се, че към края на месеца ние ще трябва да работим денонощно да постигнем споразумение. Имало е години, в които не се е постигало споразумение, но сме успявали да постигнем споразумение въз основа на ново предложение от комисията. Тази, този случай ситуацията е малко по-различна защото този път не обсъдихме бюджета с 2013 година. Нашето искане беше съвета да постигне с нас споразумение по коригиращ бюджет номер 6. Логично е да не започнем да обсъждаме бюджета за следващата година, преди да постигнем споразумение по финансирането за настоящата година. Надявам, убедена съм, че ние в парламента ще направим всичко, което е необходимо, за да се постигне успех, но искам да повторя, че позицията на парламента не се е променила по отношение на предложението на комисията и бюджетните кредити за плащанията. Там не може да се промени нищо, тъй като ние сме поели задължения и трябва да ги изпълним. И накрая документът, който беше представен в петък на последното заседание на помирителния комитет, имаше промяна в нивото на кредитите за плащания имаше промяна с 2,4 милиарда. Тези плащания ще бъдат прехвърлени към бюджета за следваща година. Ние не искаме да затъваме в дискусии по цифрите. Ние държим на своето. Предложението на комисията за кредитите за плащания трябва да бъде на необходимото ниво. Искам да ви напомня, че това предложение се основава на допускането, че плащанията през 2012 година ще бъдат направени. Защото със сегашното предложение средствата ще стигнат до октомври до година. И тук се спомена прословутата писмена декларация, която приехме с съвета и тя и тя е малко като научна фантастика. Всъщност ние казваме, че няма да спазим закона. Към това ни подтикват. И аз не знам по какъв начин това ще ни помогне да, да постигнем успех по преговорите с 2013 година. Не искаме да бъдем подлагани на натиск да подписваме документ, в който се казва, че съветът поема ангажимент да проучи дали са необходими промени в бюджета. А ако знаем, че няма да имаме средства за цялата година, вече става ясно, че ще бъде необходим, необходим нов коригиращ бюджет съветът отказва да приеме бюджета за тази година и малко се съмнявам, че до година нещата ще бъдат по-различни. Благодаря. Искам да ви помоля да бъдете максимално точни и кратки. Нека да не повтаряме това, което вече е казано. Нека да не повтаряме това, което се е случило на, на помирителния комитет. Госпожа Андреасен. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласна, че фактурите трябва да се плащат. Във всяка организация, преди да платиш фактурите, трябва да провериш дали става дума за действително предоставени стоки и услуги. В този случай не съм сигурна, че е така, защото тук се представят фактури от министерства, които искат да сигурни, че ще се запази нивото на финансиране за многодишната финансова рамка. Да, трябва да си платим фактурите, ако има доказателство, че са истински. Само, че в момента нямаме такова доказателство. Едно доказателство е различните сектори да настояват за пари. Аз не виждам никой да настоява е, толкова настойчиво за средства от Европейския съюз. Виждам, че много хора е, са скочили в различни държави членки срещу е, мерките за економии виждам в е, Испания, които скачат от прозорците, защото са притиснати до стената. Смята ли, че те се вълнуват от програмата Еразъм? Обедена съм, че не. Те се вълнуват от други неща. Ние много се притесняваме от това дали ще получим парите. Но парите, за които настояват държавите членки, е, се искат за техни национални цели. Госпожо Андреасен, в тази зала има лица, които са по които са по-запознати от мен и вас от ситуацията с Испания. Има страни като вашата и моята отказват да платят милиард 474 милиона за Испания. Става дума за фактури, за които Обединеното кралство не опровергава, че са истински. Милиард и половина трябва да се възстановят на Полша, милиард и 880 на Италия. Някои казват, а, ама това, е, това са пари за Южна Европа. Само, че не е точно така. Дължат се към 869 милиона за Германия. Ние поставихме въпроса на министрите. Там бяха министрите за тези 9 милиарда. Аз попитах. Оспорва ли някой тези фактури? Никой не ги оспори. Миналото година ги оспориха. Това означава, госпожо Андреасен, къде се намираме? Онова, което се случва тази година, говори за факта, че независимо от постигнатия напредък за проверката на автентичността на фактурите и тяхната неоспоримост, имаме процедурен проблем, който не е решен и това трябва да бъде част от нашето споразумение и ние ще имаме възможност, имахме възможност да го обсъдим а, е, с е, координаторите. Сидония има думата. Е, заседанието в петък беше разочароващо, тъй като не беше, тъй като не чухме никакво предложение от съвета. Всъщност ние бяхме там, не можахме да проведем дискусия, тъй като съветът не ни представи никаква позиция. Ние работихме възоснова на допускания, което не е нормално. И искам да отдам дължимото на усилията на председателя и на докладчиците, които отидаха в съвета във вторник – вашите усилия, на вашите усилия съветът не реагира. Вие представихте своята позиция, но това не беше разбрано като позиция на квалифицирано мнозинство на парламента. Това не беше диалог, просто се седеше и се чакаше да се види какво ще каже съветът. Метода на работа, според мен, беше неудовлетворителен. Сега, с оглед на ситуацията, в която се намираме, аз имам някои конкретни предложения по отношение на тази ситуация. Ние искаме да решим проблема на проекто бюджета а, и коригиращия бюджет 6 трябва да се повдигна един допълнителен въпрос. Ситуацията, в която се намираме, е причинена от, от това, което скептиците не можеха да си представят, а именно, че изпълнението на програмите ще бъде толкова добре. Програмите, изпълнени с по-низко ниво на плащане от нивото на поетите ангажиментите, винаги се основаваше на допускането, че програмите ще се провалят, че бенефициентите няма да могат да освоят средствата. Но през последните 3-4 години възникна ситуация, за която не бяхме готови. И очевидно много държави членки не могат да преглътнат факта, че програмите постигнаха успех, че бенефициентите вече са достатъчно подготвени да изпълняват програмите както трябва. И за тази нова реалност няма достатъчно бюджетни кредити. Това е, според мен, тук се крие, тук се крие причината. А именно реалността, при, ко, при която програмите са се изпълнили добре. Ние трябва да решим проблемите с 2012 година, но да не забравяме и 2013 година. И тук е въпросът ми към Европейската комисия. Преди да видим новия проекто бюджет и да започнем работа по него, нека този бюджет да бъде максимално реалистичен, за да избегнем подобна ситуация през октомври-ноември 2013 година. Така че нека ситуацията през 2012 година да не ни попречи да работим добре върху бюджета с 2013 година. Сега за глобалният а, трансфер. По повечето от а, плащанията които бяха използвани като бюджетни кредити за плащания, бяха отложени средства. Това предвидено ли е в бюджета или смятаме, че ще бъдат отлагани за винаги. Доколкото разбирам, се изчакват оконча крайните договори, но тези допустими искания в крайна сметка ще трябва да бъдат посрещнати през пролета. И така, комисията отчита ли тези въпроси? Последният ми коментар е следният. Не знам доколко можем да обсъждаме компромисното предложение на комисията от петък. Не знам до какъв етап са достигнали нещата. При всички случаи и идеята за евентуалният коригиращ бюджет по всяка вероятност ще се появи отново. Не знам дали това решение е реалистично. Поправете ме, ако греша, но не е често срещана практика да се работи с коригиращ бюджет в началото на годината. Върху комисията ще бъде оказан натиск да преразпредели средствата. Ако това стане, ще трябва да го направят. Но моят въпрос е, ако това стане, кои кои ще се окажат слабите звена? Откъде ще вземете парите през 2013 година? Или пък това е само измамен жест, който никога няма да се реализира. Благодаря. Благодаря, Сидония. Чудесни въпроси, много точни, господин Годманис. Uh, uh, Благодаря, ще се питам да бъда възможно най-кратък, макар че не е лесна. Бюджетът бе е, е, Бюджета, който беше договорен през 2005 година през декември, е, бе бюджет, който не предвиждаше криза. И въздействието на кризата сериозно повлия на бюджета. В нормалните бюджети, в националните бюджети, когато нещата се влашават, може да има корекции. Правят се опити за това в момента. Има а, блокиращи малцинства. Всяка година има рязане на бюджета, но тук разликата е, че се говори за бюджет за период от 7 години, а не както става в национален план. И, а, и трябва да мислим, когато говорим за бъдещата финансова рамка, какво може да стане защото може да дойде нова криза. И ако няма как да се променят нещата, докато се стигне до края на периода, нещата тотално се объркват. Второ, по отношение на постигането на компромиси. Всички разполагат с документите. По политиката за сближаване се иска 9 милиарда, разполага се с 3 милиарда, значи трябва да се предоставят още 6 милиарда. За програмата за развитие на селските райони от 3 е, са на разположение 2 милиарда, т.е. 35% не достигат. Ако е вярно, че ще се а, е, извадят милиарди и 400 милиона от проекта коригиращият бюджет. Това беше една от идеите. Не знам точно какво става с нея нищо не е одобрено, но в крайна сметка изглежда, че ще стигнем до един интересен процес, а именно всичко ще се избута по посока към многогодишната финансова рамка. Но тук хубавото е, че е, бенефициентите по програмите за сел... развитие на селските райони не са пострадали, защото те се е, получават плащанията си от националните бюджети. Оттам нататък те си получават плащанията, независимо от това дали тези плащания са възстановени от европейския бюджет. Тук има само едно нещо, което искам да предложа на комисията. Да разгледа внимателно коригиращия бюджет. В, в областта на сближаването има няколко изисквания. Първо конвергенция и второ конкурентна способност. Защо за районите по конвергенцията, които са по-бедни, не се предоставят плащания по преходните райони само 25% е орязването. Въобще не мога да разбера а, какво става. Ако въобще става дума за милиард и 400 милиона, има много страни, които са готови да се постигне споразумение. Мисля, че това е позицията на нашия координатор и на групата на либералите като цяло. Има много страни, които ако настояват на своето, накрая няма да получим нищо. Благодаря, Хуан Наранхо. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, тъй като нямаме много време. и Имаме доста задачи за днес. И все пак, е, мисля, че е необходимо да реагирам на казаното от госпожа Андреасен. Е, бях потресен от чутото от нея въобще какви са нейните цели, защо прави такива изказвания, защо твърди, че има подправени сметки, а, фалшифициране на административни документи, какви са тези измишлятини. Не мисля, че може това да доведе до каквото и да било. А, това е някаква нейна лична стратегия, може би. Въобще не мога да разбера какво се опитвате да направите, госпожа Андресен. Въобще цялата идея, че поетите ангажименти не трябва непременно да водят до плащания, е доста странна. Мисля, че е, госпожа Андресен, ако наистина проявява каквото и да било уважение към хората, намиращи се в трагичните ситуации, които тя опита, е, описа, е, би трябвало да смени подхода си. След това, по отношение на казаното от Лашо Шориан за председателството. Знам, господин председател, че е част от вашата задача да се опитате да насръчите председателството да намери решение. Там, където има спорове в рамките на съвета, е част от задачата на председателството да се е, занимае с тези въпроси и е да насръчи председателството да преодолее различията. При нас проблемите са с плащанията по-скоро, отколкото с поетите задължения. Това се споменава нееднократно. Говорим за бюджетни кредити и заплащания, така че господин председател, настоявам да, да, да насърчите председателството да изработи обща позиция в съвета. Благодаря, Ян Молдер. Господин председател, съвсем накратко мисля, че решението тук е, продължава да е проекто коригиращият бюджет. Миналата година се съгласихме е, комисията да представи нови цифри там, където това е необходимо и съветът и парламентът се съгласиха да постигнат е, да работят до постигане на съгласие. но това в момента не се случва, така че трябва да припомним на съвета. Е, поетите му ангажименти. Едно от решенията, както казах, е проект коригиращ бюджет е, номер 6, по който са е, необходими достатъчни плащания и в крайна сметка може да се постигне подобно решение като това през 2011 година. Това е по проекта коригиращ бюджет номер 6 да добавя няколко коментара. Сплъскаме се с един а, малък проблем от а, организационно естество с а, докладчика Джовани и Франческа. Вие сте предвидели работна среща с комисията и с председателството, а искате и да гласуваме. За това ви предлагам да пристъпим към гласуване в момента, да гласуваме а, пета функция, това, което е важно за вас като италианската, представител на италианската делегация. И след това вече имате и възможност да решите дали ще останете тук или ще се срещнете, ще отидете на работната среща. Общо взето ще процедираме като британския парламент в опит да постигнем равновесие между ляво и дясно. Нека да благодаря сега на всички изказали се по темата и се обръщам към господин генералният директор от комисията. Комисията потвърди, че е, вече тя работи по новия проекто бюджет. И нашия общ интерес е да постигнем споразумение и яснота за бъдещите две години. Всеки, както казвате, е, като си спазва институционалните отговорности, трябва да направи съответните стъпки. Комисията, макар и да знае, че в последствие ще има възражение или няма да бъде прият текста, тя трябва да си извърши съответните задължения, за да може в последствие да процедираме, да не се бавим. От Що се отнася до парламента, аз го казах и на срещата, на тристранната среща в понеделник, ето го казвам сега публично пред комисията по бюджетите. Неофициалният документ, компромисен документ, който бе представен от комисията в края на, пет, на преговорите в петък, ние можем да го приемем като отправна точка за разговори. Не приемаме всичко, но като база за работа можем да го приемем. И ако започнете отново да работите по проекто бюджета на базата на този документ, представен петък вечер, за нас това е напълно приемливо. Ако се позовем на този документ, естествено, това ще означава, че комисията ще се облегне на него, а не на първоначалното си предложение. Защото трябва да си даваме ясна сметка, че между първоначалното предложение на комисията и днес минаха, много неща се случиха. Има много подадени изменения, приети от съвета и от парламента. Също така настоявам пред комисията И не ait plus au sein même de la le те сами за себе си да изчистят е, становищата си по отношение на плащанията. Ако ще има изменения. То по-скоро цифрите трябва да върват нагоре. Сумата 9 милиарда беше оповестена преди няколко седмици. Междувременно са дошли още фактури. Във всички случаи благодаря на комисията за присъствието им. А както каза господин Жон-Жон, коригиращия проекто бюджет номер 6 трябва да бъде разгледан от съвета, той ще го приеме или ще го отхвърли. Но важно е да не бавим процедурата. В момента, в който постигнем политическо съгласие, трябва да се гласува, да се направи окончателното гласуване за бюджет 2013. И отново пред комисията искам да го кажа в присъствието на председателството. Кипърското председателство, за съжаление, и то е потърпевше в целия този проект. Тук става дума не само за политически проблем – и не става дума и за чисто техническа оценка на сумите, фигуриращи в фактурите. Никой не се е възпротивил на тези цифри. Проблемът като начало беше технически, а в последствие може да се превърне в огромен политически проблем между страните членки. Тоест, е, проблем между самите тях. Има страни, които не са контестирали цифрите в момента, в който те са били проверявани от комисията, но независимо от това смятат, че все пак има страни, които са представили твърде много фактори. И това е създава една ситуация, която е абсолютно неприемлива. Напълно неприемлива. И а, това, което се опитваме а, е, да направим, без а, да се противопоставяме много на страните членки, но да кажем ясно, че ако те продължават да блокират процеса, аз ще направя това, което до този момент не исках да правя. А именно, ще кажа, ето, тези следни страни отказват да платят ето тези суми на еди кои си страни. Това е проблема. От което трябва да се извадим две практически заключения. Напълно е, никоя от двете страни не могат да съществуват в такава ситуация. Първо трябва да се намери политическо споразумение, политическо съгласие, да се подобрат процедурите, да се одобрят, сертифицират а, факторите, които до този момент не са били контестирани. И а, това да стане за всички страни. Тези, включително, които успорват фактурите на другите, да се верифицират и техните собствени процеду... фактури. Аз говоря и за собствената си страна, не само за страните от Южна Европа. И после да помислим за последиците за многогодишната финансова рамка. Европейския съюз се финансира от собствените си ресурси. И колкото повече се засилва кризата, като се има предвид, че Европейския съюз се финансира от вноските на страни, страните членки, толкова повече е, да накоплаците, страните членки ще е, имат е, вътрешна национална съпротива срещу това да се отделят пари за европейския бюджет. Затова ви предлагам да приключим дебата тук. Господин генерален директор, искате ли да отговорите на коментарите на нашите депутати? Très, brièvement, Président. Euh, il y avait une question de, de Göran Ferm sur. Euh, Благодаря за сравнението между 2013 и 2012 година. Не мога да не повторя онова, което сме заложили в проекто бюджета. Ние обяснихме, че искането ни за кредити за плащания се основава на факта, че предишните плащания са били осигурени. Вие познавате ситуацията не по-зле от мен и можете да извлечете същите заключения. Що се отнася до въпросите на Сидония за глобалните преводи, не става дума просто за прехвърляне. Е, редовете, бюджетните редове, за които са предвидени определени кредити, които не са използвани, са редове, които, от които ще трябва да платим, да направим плащания в е, следващ етап. Оно, Прилага се един механизъм, при който определени разходи се отлагат, а, а това се компенсира с а, изтегляне напред във времето други плащания. Глобалният превод беше прият тогава, когато беше стигна, беше изтекал крайни, преди да изтече крайния срок. Що се отнася до въпроса за евентуален коригиращ бюджет в началото на следващата година и за недостатъците, не мога да ви кажа. Априори от комисията прави бюджета възоснова на информацията, която ни е предоставена от съответните генерални дирекции от държавите членки. Разбира се, има е, слаби моменти, които мога да идентифицирам това, което беше отрязано от бюджета тогава, когато комисията е направила съкръщение, да, там ще има е, слабости, е, тъй като ние изхождаме от е, хипотези за необходимостта от тези плащания. Това е, което мога да кажа, господин председател, в отговор на поставените въпроси. Благодаря. Предлагам ви сега да преминем към гласуването и с, започваме с 11-та точка. Проекто коригиращ бюджет номер 5. Необходимо. Тук става дума за мобилизиране на средства от фонд Солидар за връзка с земетресени в фамилия Романия. Подлагам на гласуване докладите на Франческа и господин Фернандеш. Кой е за? Против? Въздържали се? Жертвите на земетресенията ще оценят вота на едните и на другите. Благодаря на докладчиците. Благодаря на тяхната трудност успяхме да постигнем резултат резултати поне тук. Прево... По точка 23 докладчик Франческа Балцани, други искания за трансфери. Става дума за мобилизиране на преводи. Е, не можем да предминем към гласуване, защото всичко това е свързано с проекта, коригиращ бюджет номер 6, така че няма как да подложим е, тези преводи на гласуване сега. Има още три а, е, превода 36, 37 и 38. Предвидили сме още три превода. 36, 37, 38. Искате ли да ги отложим? Можем ли да ги отложим? Très bien. Donc, euh, sur ces virements, madame. И така, по тези преводи. 36, 37 и 38 са свързани с фонда за приспособяване към глобализацията. Ако няма възражение, можем да гласуваме по тях сега. И така, подлагам на гласуване блок. Преводи 36, 37, 38. Кой е за? Против? Двама. Въздържали се. Един. Благодаря. Приемат се. Освобождавам докладчика, без да я пъдя от залата. Сега можем да се върнем към вота. Вече няма да гласуваме няколко документа по фонда за приспособяване към глобализацията, тъй като докато не бъде прият проекто коригиращ бюджет номер 6, тези фондове не могат да се освободят. Затова ще гласуваме 20-та точка становището на господин Ставракакис механизъм за гражданска защита на Европейския съюз. Извадихте ли си списъка за гласуване? Всички ли сте си подготвили картата за гласуване? Аз лично не съм си подготвил моята. Сега можем да се опитаме да гласуваме с вдигане на ръка, иначе ток по-зле за мен. Можем ли да гласуваме 7 и 8 блок? Кой е за? Против? Двама въздържали се. Един. Благодаря. Приемат се. 25. Докладчика е за. Кой от вас е за? Против. въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. 13 за, 14 против. И вие ли сте в моето положение? Вие гласувахте за, аз гласувах против. Е, все едно, че не съществуваме. А вие сте против. А добре, добавяме и вашия глас. И така, 13 за 15 против. Отхвърля се. Стигаме до изменение 9 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приемат се. 26 съвместимо на госпожа Валян. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 27 на госпожа Валян. Докладчик е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Аз съм единствения, който е без карта. Резултат от гласуването което приключи. Петнайсе за, 13 против, приема се. Могам, може ли да гласуваме 10-11 заедно? Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 28 на госпожа Валян. Докладчик е за. Кой е за? Против. Един. Въздържали се. Приема се. 12 и 13 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 29 на госпожа Валян. Докладчик е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 14 и 15 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 30 на госпожа Валян. Докладчик е за. Кой от вас е за? Против. Въздържали се. Приема се. 31 е оттеглено. 16, 17 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. По преамбюла 3, 4, 5, 6 на докладчика. Може ли гласуваме блок? Не може. Номер 3. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 4. За. Против. Въздържали се, приема се. 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Крайната левица отново се въздържа. Номер 6. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 19 на господин Фернандес. Докладчик е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Номер 20 и 21 на госпожи каза. Амблок. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 22 на господин Фернандеш. Докладчик е за. Кой е за? Против. Въздържали се, приемат се. 23 и 24 на господин Каза. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. По проекта за законодателна резолюция, изменение 1 и 2. За. Против. Двама въздържали се, приема се. 18 на Фернандес, докладчика е за, кой е за, против. Въздържали се, приема се. Окончателно гласуване поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 плюс моя глас, 27 за, дама против, но въздържали се. Поздравления за докладчика. Сега доклад 21. програмата Творческа Европа на Барбара Матера. Всички ли сте си подготвили списъкът за гласуван? Седмо изменение на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 24. Докладчиката е против. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. И тогава трябва да гласуваме всички следващи изменения. Може ли да гласуваме анблок от, анблок от 8 до 14 изменения на докладчика? До 13. From 8 to 13. От 8 до номер 13. Well. No. C'est une alliance de l'accord тук явно Португалия се е задушила да ни спира. Добре. изменени 8. За. Против. 4. 5. Въздържали се. Приема се. 9. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за против, 4 въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. Тук е по-ясно мнозинството но очевидно трябваше да се гласува отделно, защото имаше различен брой в мнозинство. 16 и 17 може ли заедно да ги гласуваме? 15 отпада, не? Добре. 16 за. Против. Въздържали се. Не се приема. 17 за. Против. Въздържали се, приема се. Много забавно. Има едно мнозинство от ляво и едно мнозинство от дясно. Изменение 18, разделно гласуване. Първата част в, е, в рамките на значението. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Втората част, която започва програмата, се състои. Докладчиката е за. Кой е за? Всички НП са за. Против? Всички останали. Въздържали се? Бихме НП. Втората част се отхвърля. 25 отпада. Изменение до отнесе на докладчикът за. Против. Въздържали се. Приема се. По преамбюла. 20 на господин Каза за. Против. Въздържали се, приема се. Три на докладчикът за. Против. Четирима Либералите. Въздържали се, приема се. 21 на господин Каза. Докладчикът е за. За. Против. Въздържали се, приема се. 22. Докладчикът иска разделно гласуване. Той е за първата чест. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Втората част, докладчикът е против, кой е за? Ян Мулдър. Кой е против? А, Ян Мулдър е против. И всички останали. Такива са тайните на а, гласуването на холандците. Значи, втората част се отхвърля. Изменение 4 на докладчикът. Кой е за? Против. Двама. Въздържали се? Приема се. 23 на господин Гайер. Докладчиката е за. За. Против. 5. Въздържали се? Приема се. 5 и 6 може ли да ги гласуваме заедно? За. Против. Трима. Въздържали се? Приема се. Предложение проекто законодателната резолюция изменение едно за, против, двама, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване по електро... с карти, моля. Моля, гласувайте. Давайте. Всички гласуваха ли? 22 за, двама против, трима въздържали се. Поздравления за нашия докладчик. И продължаваме с един друг е, доклад от същия докладчик Европа за гражданите. Може ли първите две изменения на докладчика да ги гласуваме заедно? Кой е за? Не искате. Изменение 6. За. Против. Двама. Въздържали се. Приема се. Седмо. За. Против. Либералите, господин Ардон, приема се, но с различно мнозинство. 8 отпада. 12 на господин Гайер. За. Против. Двама. Въздържали се, приема се. 9 и 10 заедно. Само ми противоречите за собствено удоволствие. Значи 9. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 10. За. Против. Въздържали се, приема се. Прави сте, трябваше да гласуваме по-отделно. било извинение 3 на докладчика за. Против. Един. Въздържали се? Приема се. 11 на господин Гайер за. Против. Двама. Въздържали се? Приема се. 4 отпада, 5 за докладчика за. Против. Един. Въздържали се? Приема се проекта текста за законодателна резолюция. Може ли двете за? Против? Двама. Въздържали се? Приемат се. Окончателно гласуване с електронни карти, моля. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Гласуваха ли всички? Не. Край на гласуването. 25 за. Един още добавяме 26. Още някой има ли, който да не, мог... да не е могъл да гласува? Не ви работи машината. For or against? You are for... За или против сте? За. Значи 27 за, двама против. Няма въздържали се. Поздравления за докладчикът. To brush the air? Yeah, no, no. Alors, nous, nous, avons, nous passons maintenant. И сега Преминаваме към точката на господин Фернандес. Точка 24. Заповядайте. Relativamente aos, е, estas пропоща за... Благодаря, господин председател. По отношение на предложените изменения в бюджета няма проблеми. Що се отнася до превод номер 9 е, е, за Комитета на регионите, става дума за близо 5 милиона евро за правни разходи. Има различна формулировка в португалския текст. По трансфер 10, за разлика от записаното в Кобо Ньюс, Става дума за 12 000 евро. Това не е голяма сума. Става дума за мобилност и транспорт. 12 000 евро. Няма проблеми. А, извинете, корекция за предходния трансфер, за предходния превод става дума за 5000 евро евро, а не за а, 5 милиона евро. след това, по отношение на предложените а, намаления на разходите за пътуване с 5%, това бе решено в нашата комисия заедно с бюрото на парламента. Работната група информира координаторите най-редовно за решенията за постигане на това намаление от 5% в всички видове разходи за транспорт. И през октомври 2011 година имаше нещо като революция. 15% от бюджетните кредити за пътуване се прехвърлят към резерва. И това бе постигнато благодарение на усилията на работната група и на бюрото. И сега вече имаме възможност да освободим този резерв. Що се отнася до дума на европейската история, това е тема, която ви е добре позната. Става дума за бюджетни кредити за поети ангажименти е, от още преди няколко години. Парламентът е, предложи да се направи бизнес план, е, който да е дългосрочен. Всички условия, които са определени за резерва, са изпълнени и този предложен трансфер ще освободи тези 2 милиона евро от резерва. И така. Призовавам колегите да подкрепят всички тези предложения. Предлагам ви да гласувате първо 9 и 10, които са трансферите на съвета на регионите. Кой е за? Против? Двама. Въздържали се? Приема се по парламента трансфер 7-12, кой е за, против двама, въздържали се, приема се. Един въздържал се. 16.08. Кой е за? Против? Господин Куте? За или против? Въздържали се? Приема се. Един въздържал се. Сега ви предлагам, мисля, че господин Алфонси бърза, за това ви предлагам да минем към неговата точка номер 9, а именно доклада за морското дело и рибарство. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Извинявайте за тази промяна, но ангажиментите ни са такива. Нашето становище за, фонд, за Европейския фонд за морско дело и рибарство е свързан с изключителна цел на Европейския съюз. Става дума за осигуряване на устойчив риболов и равномерно развитие на регионите, особено в унези, които зависят от риболова. Целта е да осигурим зелен, интелигентен риболов, развитие, което е солидарно, интегрирана морска политика. За следващия период трябва да преминем към устойчив риболов. Всички колеги знаят, че проблемът на риболова днес е, че все още не е постигнал не е постигнал баланс с наличните ресурси. За да се, целта е да се осигури такава устойчивост и затова предлагаме да се постави акцент върху две области. Първо да се насочим към изхвърлянията и а, второ да се насочим към практики, които способстват за опазване на морската среда. Подхода на устойчиво, към устойчиво развитие трябва да се основава на привличането на е, заинтересованите лица е, на място. Трябва да се отчитат е, техните интереси при управление на предприятията, Програмата предвиждала е, облагодетелстване на дейности, които да допълват е, и увеличават доходите на рибарите, които разчитат само на риболов. Това е една от посоките и има още една друга насока. Тя е свързана с увеличаване на субсидиите. Целта е да се сложи край на споровето между учените и рибарите при определяне на квотите. По-нататък комисията предлага в програми, при програмирането 2014 2020 година да се предвидят 7,3% повече от предишния период, за да се посрещнат всички ангажименти. В това становище са предложени няколко изменения. Някои от тях са подобни на измененията, които правим за всички политики, а именно всичко онова, което правим, трябва да е свързано с необходимите финансови средства. И, и ако съветът настоява да има урязване, да каже къде точно да бъдат насочени. Второ, Другата ни цел е да продължим да спазваме междуинституционалните споразумения, Що се отнася до специфичните мерки, с измененията предлагаме да вървим в две посоки. Първо да отчетем значението и ролята а, на риболова и а, развитието и устройството на а, крайбрежните региони за да се отчетат интересите и да се защитят е, у нези, които са в най-голяма степен засегнати от е, риболова. Втората насока е да напомним, че съществуват е, организации в Средиземно море по-конкретно, но предполагам, че и другаде. Те тяхната дейност, дейностите в интерес на рибарите да се осъществяват по демократичен начин. И аз мисля, че трябва да се съобразим с това, когато разработваме своята политика. Това, е, това са, господин председател, препоръките на докладчика. Председателят благодаря. Що се отнася до рибното стопанство и риболова, е, в Средземноморието от средните векове е установила една организация, която се оказва много ефективна е, в управлението на тези дейности. Има ли коментари? Няма. Напомням ви, че по доклада на господин Алфонси срокът за внасяне на изменения е утре 12 часа. Ще ги гласуваме на 10 декември. Така че комисията по рибно стопанство и гласува в, на 10 февруари. Сроковете са доста щедри. Целта ни е документът да се гласува в пленарна зала през март. Сега правя поредния слалом в дневния ред, за да отговоря на потребностите на различните колеги. Малко е сложно. Сега се връщам на точка 26, тъй като Моника Холмайер трябва да ни напусне. Иска да им... Искам да помоля генералния директор да остане няколко минути. И чак, е, защото след това ще се занимаем с точката за многодишната финансова рамка. Драга Моника, е, какво ново по политиката за строителството и сградите? След като се, е, се договорихме с колегите, няма да провеждаме голям дебат днес, просто ще подадем становище по темата на 3 декември тъй като все още чакаме отговори от комисията. Все още чакаме тези отговори, няма как да обсъдим въпроса точно в този момент. Проектът е голям, планира се много внимателно, но все още е на, ранните, на ранен етап. Затова чакаме да се оточнят е, бюджетните елементи. Значи, нашата докладчица ни казва, че не може да ни представи е, досието, нямаме достатъчно информация от комисията, затова ви предлагам да отложим е, дискусията и гласуването за следващия път. Тогава евентуално ще можем да гласуваме, когато имаме необходимите данни. Et donc, euh, donc on fera un avis. D'accord. On est d'accord pour... И ще излезем с становище, нали? По това сме съгласни. Ще направиме обсъждане, ще гласуваме по съдържанието на становището. И сега многогодишната финансова рамка. С една фраза мога да обобщя положението. Кипърското председателство представи цифрите е, от името на кипърското председателство, компромисните цифри. Няколко дни след това, т.е. вчера, в 0 часа и 10 минути, председателят Ван Ромпой, който не обича да спи през нощта и работи по 24 часа в денонощие, излезе с собствени цифри, много различни, като компромисни предложения. От името на съвета и от името на председателството. Компромисни спрямо цифрите от 22 и 23 ноември. Да и дадем думата на докладчика, но нека да чуваме и генералния директор на комисията Ивайло, ако може първо. Заповядайте, господин генерален директор. Благодаря, господин председател. Днес в постоянната представителство Имаше много дълъг дебат с Ван Ромпой. Комисията също има възможност да изкаже становище. И ще ви кажа какво сме казали ние на Корапер. Първо, считаме, че предложението, което се подава в момента е по-балансирано. И съжаляваме, че трябва да се направят и допълнителни съкръщения. Второ, комисията каза, че отчита факта, че предложението на председателя Ван Ромпой спазва равновесието, баланса, което, който бе представен още в първоначалното предложение. И в светлината на коментарите, които правих преди малко, това е нещо много добро. Трето, комисията се поздрави с факта, че в, по отношение на собствените ресурси в тази област има известен напредък, скромен по отношение на данъка ДДС, но все пак има фиксирана цел за 2021 година за нов вид ДДС и за данъчно облагане на финансовите операции под формата на засилено сътрудничество. Като тези средства следва да се считат за собствени средства, които да бъдат на разположение на страните, които участват в процедурата по засилено сътрудничество. Също така комисията потвърди подкрепата си за господин Ван Ромпой. Това е, бяха четирите основни е, момента от изказването на комисията. 75 е, милиарда е сумата, която се предвижда за съкръщение. И ако добавим към там, към нея и цифрите извън рамката, стигаме до цифрата 80 милиарда. Господин Артонки иска думата. Voorzitter, dank Ehm, ik ben zeer dankbaar voor dagelijks werk van de Cyprus eh, voorzitterschap. Благодаря, господин председател. Благодаря много на Кипърското председателство за свършената от него работа през деня и на господин Ван Ромпой за свършената от него работа през нощта. По време на заседанието на помирителната комисия вече заявих, че съм много доволен от начина, под който подхожда съвета. Председателя. Ето, виждате ли, господин Артонг, двете пред... предложения на кипърското председателство и на Ван Ромпой не са еднакви. Значи не само окончателната цифра, но разпределението. Ивайло, искате ли да коментирате? Just a very brief comment. Uh, uh, Съвсем кратък коментар, господин председател. Мисля, че сме напълно е, съгласни с позицията на комисията и се надявам, че комисията ще продължи да настоява на своята позиция, докато не се постигне съгласие. Възоснова на междиния доклад, по който парламентът гласува с голямо е, е, мнозинство в подкрепа, не можем да приемем допълнително рязване на бюджета, не можем да приемем орязване с еднакъв процент на всички политики по, в по-голяма степен, без да има основания. Не виждаме основания за непостигане на съгласие за собствените ресурси. Единственото, което виждаме в положителен план, в сравнение с предложенията до тук, е свързано с готовността да се направи предносрочен, средносрочен преглед. Припомням ви, че имаме подобно съгласие и по междуинституционалното споразумение, но процедурата така и не е започната от Европейската комисия. Но тук на този преглед ще настоим, ще настоим той да е задължителен и ще го обвържем с бюджета за 2018 година, т.е. в средата на финансовата рамка. Това е, е единственото положително, което виждаме по всички останали теми, които са важни за парламента. Всъщност се движим назад. Благодаря, Ивайло Ан. Благодаря. Комисията спомена, че има някои нови неща по собствените ресурси и ще бъде много интересно да се види как ще бъдат възприяти тези предложения от държавите членки. Ето, например, по отношение на системата за традиционните е, собствени ресурси, е, свързани с митата. Например, там нещата няма да се променят, но се променят сумите, които могат да задържат държавите членки от 25 на 15%. не мисля, че господин Хартонг ще е толкова доволен. Също времено е, някои от предложенията, прияти от господин Ван Рампой, включват Германия, Холандия и Швеция да получат твърди суми, докато Великобритания си запазва вътрешното възстановяване и след това ще има финансиране от всички държави членки възоснова на брутния национален доход. Нещо, което е важно за моята страна, защото ние добре си плащаме за изключението за Великобритания. До такава степен, че се чудим дали да не поискаме изключение и за нас. От там нататък за собствените ресурси, мисля, че е добре, че се споменава този въпрос. и че новите собствени ресурси заменят а, досегашните на 1 януари 2021 година, т.е. чак в следващата многогодишна, в последваща своя рамка. Но както спомена господин Жоал Жоао, предложението да се въведе данък върху финансовите операции възоснова на дълбочено сътрудничество, може да финансира две трети от националните вноски. И така, взети са някои елементи от предложението на комисията. Не са, не са споменати шесте точки, които са упоменати в нашата резолюция. която според мен предлагаше добри неща и щеше да улесни работата на съвета, но ще е интересно да видим какво ще а, каква ще е реакцията на това предложение в а, съвет, защото може да се окаже, че някои държави членки не са особено доволни. Благодаря. Благодаря за указанията. Действително, както каза и Анни, и господин Жан-Жан. Що се отнася до собствените средства, положението не е идеално, но за момента предложението на председателя на Европейския съюз представлява една много сериозна основа. И аз много се радвам а, за това, защото по тази тема господин Ван Ромпой е, лично е, разви е, позицията си благодарение на нашите аргументи, и които също бяха подкрепени пред него от комисията. Във всички случаи аз заставам и зад коментарите на докладчика. Сега, чисто информативно, по отношение на измененията. имайте предвид, че приключва подготвителната фраза, фаза, извинете, на, за преговорите, които ще започнат в Европейския съвет и които ще имат формата на е, nous avons obtenu des... Ще вземат формата на съгласие между съвета и парламент. След това ще се работи в посока на ангажиментите, поети още от унгарското председателство. Тоест, ние започнахме още подготовката за преговорите в този момент. Сега вече всички делегации на Европейския парламент искат да присъстват на неофициалната среща – на съвета по общи работи. Това се случи и по време на датското председателство и по време на кипърското председателство, така че ние имахме възможност да присъстваме, да оповестим позициите си, да бъдат те зачетени и също така да си изградим своего рода връзки и договорености с определени правителства и държави по една или друга тема. А, също по лична инициатива на председателя на парламента господин Шулц има а, група, която се срещна тук в парламента. Групата, която работи по сближаване на позициите – и покани и председателя на парламента да присъства на това заседание, за да може той да изложи а, моментите, в които, точките, по които а, парламента подкрепя групата приятели на сближаването. Разбира се, е, търсим възможно най-добрия бюджет, не само за кохезионната политика, но и по принцип е, се търси съгласие и по е, въпроса дали да се поставят макроекономически условия. Това е една тема, по която има сериозно разногласие между страните членки. Също така, е, същото е положението с инструмента за свързване на Европа. Дали е там да се тази програма да влезе в е, бюджета по кехвизионните фондове. Има различни становища. Но тази подготвителна фаза приключи и кипърското председателство е, предаде вече своя документ на господин Ван Ромпой и от 5 ноември той започна е, двустранни консултации и така наречените изповеди, както ги наричаме. И е, така да е, изслушват ни в изповедалнията. Е, Ан, Жан-Люк, е, Раймер и аз отидохме и се изповядахме пред началника на кабинета на господин Ван Ромпой в понеделник. Много дълго и пространно беше процеса на обмяна на мнение. Госпожа Катрин Де присъства там от името на комисията. Ние изложихме становищата на парламента не само по чисто технически теми, а и чисто по политическата ни становища. Нашите позиции бяха отчетени, отбелязани и сега вече господин Ван Ромпой ще продължи с работата си. Сега, от тук нататък какво се случва с график? Понеделник, следващия понеделник, ще имаме една последна среща между, триото на, между тримата председатели, една работна закуска за обмяна на мнения в понеделник Брюксел, в момента, когато всички други наши колеги ще пътуват за Страсбург. Представители на делегациите са поканени да присъстват на тази подготовителна среща за общия съвет, който ще се състои на следващия ден. Е, тогава е, министрите по европейските въпроси на страните членки ще обменят мнение по документа на господин Ван Румпой. Сега вече имаме цифрите на предложението. И съвета по общи е, дела няма да работи повече по тях, няма. Те ще работят по е, проекто предложението за заключението на съвета. И срещата на върха е, като цяло е, не не предполага да бъдат нанасени поправки в текст, предложен от председателя на Европейския съюз. По-скоро въпрос е да се приемат те след обсъжданията в съвета на министрите. След това, каква е ролята на Европейския парламент в тази до известна степен предварителна фаза? Нашата роля приключва там в рамките на контактната група на парламента и се, така, дискутирахме, както и с председателя на парламента господин Шуц, дали да се опитваме да продължим същия тип взаимоотношения на поддържане на контакти. И ни се струва, че няма нужда да го правим. Не това не проистича нито от е, духа на договора, нито от е, буквата на основополагащия закон. Което означава, че е, Европейският съвет ще протече така, както винаги протича. Председателя на парламента ще бъде поканен в уводния дебат. Е, традиционно всеки Европейски съвет започва с е, е, съобщения на председателя и на парламента, който оповестява какви са решенията на парламента, взета и било то в съответните комисии, било то в пленарна зала според съответните процедури по теми, разбира се, които са в дневния ред на а, срещата на върха. Значи, нашия председател господин Шуц ще а, се позове на нашите резолюции, които ние сме гласували и ще изложи позициите на парламент. А между другото забравих, че в контактната група се питахме също дали не следва да, в навечерието на срещата на върха на Европейски съвет да е, приемем една окончателна резолюция. Но решихме, че не е необходимо. Защото резолюцията, която приехме миналата месец, миналия месец е много добре изчистена, много последователна, гласувана от над 80% от е, депутатите и е, цифрите, които са предложени. Ние реагирахме и докладчиците, и политическите групи, затова ни се стори, че не е необходимо отново да излизаме с текст, който да се гласува. Но, разбира се, както правим винаги преди е, Европейски съвет, е, в понеделник сутринта ще има един голям дебат, в който ще се направят изявления от Кипърското председателство и от председателя на комисията по темите на срещата на върха. Председателя на парламента ШУС ще изложи позицията на парламента. Може би ще има дебат, може би ще има въпроси по определени теми. А, и след това господин Шуц ще напусне срещата на върха, която ще продължи, така да се каже, без нас. Du Conseil européen, comment la procédure се poursuit. Тоест, нещата ще си върват по процедура. И ако се постигне единодушие в този момент, ние ще имаме връзка с докладчиците и тогава ще решим как ще изготвим нашата реакция и съответно вота ще подготвим. Но е, много по-вероятно е според нас на първи тур да не се постигне първо съгласие, тогава ще видим какво се случва. Много е вероятно да се намерим в е, позицията на посредник която според мен ще е много положително за всички. Защото след много дълъг процес на обмяна на мнение, когато всеки вече представи своите позиции, и гледната точка на своите страни, огледахме ред теми по принцип, стигнахме до изграждането на основата за един окончателен компромис, тогава напълно правилно е да си представяме, че парламента трябва да реагира в този първи етап на преговорите и а, ще е много добре парламента да може да влезе в някаква форма на диалог с съвета, защото това може да продължи и в бъдеще, за да може да имаме ние възможност да излагаме своите позиции, да търсиме решения, които ни удовлетворяват. В, в такъв случай предполагам, че ще има отново подготвителна работа за среща на върха и ние ще търсиме своята роля в съвета по общи въпроси. С което искам да кажа, че ви благодаря. Приключваме дебата по многогодишната финансова рамка. Alors, est-ce qu'il y avait un rapporteur plus, plus pressé que quelqu'un d'autre Не знам, има ли докладчици по някои от другите точки. Юта. Юта знам, че е бърза. Тя е много, много дискретна. И обаче не моля сега да обсъдим точка 6. Ум ди банк. Да, става дума за 6 точка, в която се говори за банковия орган, създаден миналата година. резултат на законодателство, което се обмисля в момента, ролята на този орган ще се промени поради новото предложение за банков съюз. Много от задачите на банковия орган сега се прехвърлят на Европейската централна банка. Така че става дума за необходимо преописване на ролята на Европейския банков орган – с конкретните му задачи и нашата задача е да оточним дали може да се предполага, че ще има нови задачи, които да се възложат на този орган. В момента се намираме в началото на законодателния процес и както обикновено в момента провеждаме междуинституционални преговори за финансирането заедно с а, съвета във връзка с член 47 и заявихме пред комисията, че имаме нужда от нова финансова рамка след приключването на законодателния процес. В миналото установихме, че с старите бюджетни рамки се сблъскваме с трудности, тъй като средствата не дават достатъчно е, възможности на агенциите да изпълняват допълнителните задачи, които са им били възложени е, с новите законодателни текстове. Затова минали път, когато имаше промяна, например, за европейската ЕСМА, имаше ам, и настояване от наша страна да има нова рамка, за да не се сблъскаме отново и отново с ситуация, в която имаме нужда от ам, от нови средства. След това, по отношение на а, банковия орган, има нужда той да има достатъчно ресурси и достатъчно служители, за да може да изпълнява възложените му задачи. Така че това а, изменение просто се нарича изменение, но е очевидно за всички, че е крайно необходимо, така че се надявам нашите колеги да го включат в конкретните си, е, съответните си доклади и това е от мен. Подкрепям доклада на Юта. Мисля обаче, че на определен етап ще трябва да проведем дискусия за надзорните органи, за трите агенции. Техният проблем е, че те се финансират от части от държавите членки. Те проведаха дискусия с Комисията по економически въпроси и се оплакаха, че Ситуацията им е много трудна, тъй като трябва да спазват не един финансов регламент, а множество. Е, увеличава се работата, увеличава се бюрокрацията им. Е, така че тяхното желание е да бъдат и включени в бюджета на Европейския съюз като, преходен, е, като преходно решение преди да преминат към частично финансиране от такси събирани от финансовия сектор, така както е в е, много държави членки. Надзорните органи се финансират от различни такси. Е, така че на определен етап ние в бюджетната комисия ще трябва да помислим е, как да решим въпроса. Трябва да го включим в дневния ред тъй като да улесним нещата за агенциите и да могат те да си вършат работата по-добре. Моята идея тук в преамбюла да призовем комисията и тук трябва да променим приложимия регламент. И така, да призовем комисията в този смисъл. Разбирам а, вашите притеснения. Но това смесено финансиране, половината от нас, половината от държавата членка, е резултат от, е от необходимост, тъй като старата система се оказа недостатъчна. Много е съвсем ясно е, че от 1 януари 2014 година ще има нужда от ново решение. Благодаря. С оглед на засиления надзор от Европейската Централна банка. Трябва да огледаме отблизо нещата. Благодаря, Юта. Срока за внасяне на изменения е 19 ноември. Надяваме се економическата комисия да гласува през март и след това ще видим за пленарна зала. Сега преминаваме към седма точка, специален доклад номер 6 помощ за Европейския съюз за кипърската турска общност. Скъпа надежда, имате думата. Благодаря, господин председател. Нека първо да уточня, че става дума за сравнително стеснено приложно поле. Сметната палата настоява да се управлява помощта за турската кипърска общност по ефективен начин, без да се настоява на задължително обединение. Трябва да продължи подкрепата за тази общност, док в рамките на, на резолюцията на съвета номер 389 от 2006 година е, е, като се настоява да се финансират не само нови проекти, но и съществуващите проекти чрез въвеждането на подходящи механизми за приложение. Трябва да се включват съответните човешки финансови ресурси за успешно е, прилагане на европейското финансиране. Крайният срок за подаване на изменения е 16 ноември в 10 часа в бюджетната комисия. Гласуването се предвижда за 3 декември преди крайното гласуване във водещата комисия, а именно комисията по бюджетен контрол. Благодаря. Благодаря. Темата е очевидно важна. А, и въпросът не може да бъде решен окончателно от кипърското председателство. А, срока за внасяне на изменения е утре в 10 часа и трябва да гласуваме 3 декември в комисията по бюджет. Искам да кажа, че намерихме отговор на въпроса, който си зададахме пред няколко седмици, за това по какъв начин да, да обозначаваме лицата, от е, турски происход, в, които живеят в е, Кипър. Това е кипърската турска общност и това е официалният е, текст в проекта за регламент. Както ни беше представен от госпожа Ненски. Последната точка, която е много важна, а, господин Хартон, вие поискахте думата за доклада на госпожа Нейнски. Dank u wel. Ik ben eh, heel erg blij uiteraard met het rapport van de Rekenkamer. Благодаря. Много съм доволен от доклада на Сметната палата и е, на, е, от коментара на Комисията по бюджетен контрол. По отношение на доклада на госпожа Нейнски, наскоро бях в Кипър, срещнахте, срещнах се с различни представители и в двете зони. Срещнах с представители на Програмата за развитие на ООН и в двете части е, чух призиви към европейските депутати да е, бъде осъдена Турция за окупирането на северната част на Кипър. Доста неразбираемо е това, че Турция отказва да работи с съвета и с комисията, както и с нас по време на кипърското председателство. И за това, госпожо Нейски, ви молявам да включите е, този елемент в доклада си. Също така, мисля, че е добре да осъдим продължаващата окупация от страна на Турция на част от Кипър и в доклада трябва да се включи упоменаване на факта, че европейската финансова подкрепа от тук нататък може да бъде канализирана само през легитимните признати органи на Република Кипър, и, и, а не през каквито да било други канали. Трябва да се настои само официално признатата Република Кипър да получава финансовата подкрепа, която оттам нататък да предава и към северната част. Те са единствените ни партньори там. Благодаря, господин Хартонг. Много интересни коментари. Предполагам, че ще внесете изменения. Мисля, че най-доброто ще бъде това, да внесете изменения до утре. Ние ще ги проучим с голям интерес. Темата е деликатна. Прав сте да кажете, че има европейска позиция, има позиция на ОНЕ. И разбира се, трябва да направим така, че помеща, която предоставяме на турската е, кипърска общност, е, не бива да бъде косвен инструмент за признаване на власт, която ние не признаваме. Проблемът е, подобен на проблема, на който се натъкнахме при проверката на помощта за Палестинската област. Очевидно, ние трябва да помогнем населението, което има нужда от нашата помощ, но да не допуснем от тази помощ да се облагодетелстват субекти, с които с чиято политика не сме съгласни. Последна тема извеждане от експлоатация на ядрени централи в България, Козлодой, Литва, Игналина. Вчера приех литовския министр, който и Словакия там не помня за коя централа ставаше дума. Thank you, Chair. And благодаря, господин председател. Особено съм благодарен, че успяхме да стигнем до тази точка от дневния ред. 19 минути преди предвидения момент, а миналия път въобще не успяхме да стигнем до нея. Става дума за извеждането от експлоатация на 8 а, стари по тип, а, чернобилски тип а, атомни електроцентрали в Словения, Словакия и България. Извеждането от експлуатация на тези електроцентрали бе договорено при преговорите за присъединяване с трите страни. Има сериозни суми заделени за това. 2 милиарда и 850 милиона а, от Европейския съюз и всички тези реактори вече са изведени от експлоатация и не са задействани отново, въпреки а, е, кризите с а, е, доставките на газ от Русия през 2009 година. Все пак има допълнителни а, е, дейности за отработеното гориво и за трансформацията на площадките и за това са необходими 552 милиона евро. Нали? Част от тях а, са до 2020 година, част от тях до 2025 година. Става дума за бюджетни кредити за поети ангажименти. Въпросът е да продължи ли финансирането на работата по тези проекти. Много е важно, според мен, тези проекти да бъдат а, довършени до край и да е, се осигури крайното извеждане от експлоатация. Въпросът обаче колко дълго да продължи финансирането им и с какви суми. Що се отнася до сумите, всичко това зависи и от преговорите по многогодишната финансова рамка и е, за това мисля, че не можем в този случай да а, е, упоменаваме конкретни суми. Все пак комисията е най-добре поставена да уточни а, допълнителни суми, които може да са необходими. Разбира се, не, оказва се понякога, че техните калкулации са по-различни от нашите. Съгласен съм с предложението на комисията, както е по-настоящем, но бих искал да има малко повече гъвкавост. Що, съгласен съм за сумите. Що се отнася до продължителността, мисля, че е крайния, че е добре да се сложи крайна дата и за трите проекта. Да не се оставят нещата отворени във времето. Мисля, че Ако нямаме е, яснота за крайния срок и за конкретните суми, ще се стигне до това, което ние в Финландия наричаме вечерен млекодой, т.е. искане на суми в последния момент. А след това, Литва по отношение на Евроатом иска различна е, по член 203 иска разли... прилагането на различно правно основание, което би изключило парламента от вземането на решение. Получаваме различна информация от страните, които участват в преговорите. За а, е, споровете по правното основание е трудно да се уточни за какво точно става дума. По-настоящем смятам, че е, от принцип на гледна точка е добре трите програми да се разглеждат равнопоставено и да не се разделя правното основание. Все пак, ако трябва да сме честни, първоначалните договорки изглеждат е, е, различни. В Литва, в Игналина, а, имаше посещение е, на делегация и се установиха сериозни проблеми в организацията и структурата на проекта по извеждане от експлоатация на централата, включително и е, правни спорове между участващите страни, е, включително по проект Б1 за съхраняване на отработеното гориво и мисля, че е необходимо да се направят съответните препоръки за коригиране на тези е, проблеми, без разбира се да се сочи никой с пръст. Просто да направим предложение да се решат неразрешените е, правни спорове и да се организира по-добре работата. При ефесто предложението на комисията да се спре временно е, финансовата подкрепа за този проект, докато не бъдат разрешени конфликтите. Все пак не трябва да се забравя, че Литва не е много богата страна и е, може да се окаже, че едни по-скъпи сметки за енергетика на страната е, могат да е, станат сериозен проблем. Има и предложение за евентуално използване на средствата на Европейския съюз за технически, административни е, разходи за комуникационни разговори, разходи и информационни технологии. Готов съм да отговоря на всички въпроси, които можете може да имате, възоснова на фактите, разбира се, с които разполагам тук от последните няколко дни. Благодаря, господин докладчик, за този толкова ценен доклад. Много е добре, че можем да се възползваме и от вашия опит, и от вашите познания. Господин е, Гайер е, заяви желание да се изкаже. Благодаря. Имам е, един. Всъщност нямам въпроса. Искам да добавя малко информация от Комисията за бюджетен контрол, където се разглеждаше разходването на средствата. Много големи противоречия се породиха. Проблема всъщност дойде от доклада по собствена инициатива на наш колега от НП, господин Маринеско. Той след много изменения бе гласуван с мнозинство в парламента. И Комисията по бюджетен контрол реши да бъде направена визита в е, Литва и в Игналина, а следващата е, година ще посетим и другите две площадки. Решихме първо да посетим Игналина, защото като че ли там проблемите са най-сложни на връщане от там си дадохме сметка, че формата на господин е, Маринеско не ни дава достатъчно добра основа за работа. Доста спорихме в комисията. Е, господин Маринеско има много, реш... Е, много подружници, които са много решително настроени. От срещната страна също има също толкова решително настроени подружници. Аз лично е, предлаг... подкрепям предложението на господин Торфел да определим аз. Да определим една крайна дата. Защото опита ни показва, че има смисъл да се упражни натиск върху властите, които се занимават с извеждането от експлоатация на съответните мощности. Няма да ви дам подробности за Игналина. Аз лично бях много изненадан, че пет души, с които се срещнахме, ни дадоха пет различни версии за това, защо има закъснения. И не става дума само за вина на изпълнителите или подизпълнителите или комисията. Просто различни нива на властите в Литва ни даваха различни обяснения. Разбира се, е, всичко това е една много сложна дейност. Никой до сега не е извеждал е, окончателно от експлоатация реактор от този мащаб, което е, не е толкова странно, че поражда е, забавяния и съответно допълнителни разходи. Но мисля, че в края на краищата ние трябва в един момент да <laughs> вземем така, да направим така, че е, тези проекти да не се окажат е, бездънна яма за Европейския съюз. По отношение на графика, смятам, че трябва да има една, един краен срок. Е, с удоволствие ще видя какви предложения има комисията и определено подкрепям господин Торвел за правното основание. Ако не излезем по този въпрос с процедура по съв... за съвместно финансиране, Fall der Einflussnahme auf den Mittelfluss versichern. Äh, ich kann nur sozusagen aus der ще е, затрудниме много процеса. Смятам, че ние трябва да имаме думата върху финансовия поток за средствата там. Председателят, благодаря. Благодаря за това, че ни давате думата и данни за всичко, което се случва там. Ивайло. Благодаря, колеги. Благодаря, колеги. С ваше съгласие искам да поема функциите на госпожа Херцог и заедно с това да коментирам по това, което току-що беше казано. Най-напред становището на госпожа Херцог. Най-напред тя смята, че крайната отговорност за извеждането от експлоатация трябва да бъде на държавите членки. Заедно с това финансовата отговорност да бъде обща между държавите членки Европейския съюз, както е договорено. Второ, проблема за закъсненията и липса на структурни промени. Това са проблеми, които трябва да се решат. Трето, има нужда от цялостна оценка на извеждането от експлоатация, но също и на процеса за намаляване на последиците от, ран, от, от предсрочното закриване. Второ, измен... техническите изменения, които тя предлага във връзка с бюджета. Нейните изменения са свързани с индикативни суми, тъй като поради факта, че многодишната финансова рамка все още не е прията, не можем да определим конкретни суми. По-нататък трябва да се отчитат възможностите за освояване от държавите членки. Средствата от Европейския съюз не могат да се използват за други цели, освен за извеждане от експлоатация. Това мисли Едит Херцог. В лично качество по казаното. Действително, сумите ще се решат в многодишната финансова рамка, но сумите са много далеч от нужното. Е, ще ви дам за пример страната, която познавам най-добре. До 2020 година плановете на комисията ще изисква 180, 880 милиона евро. България е поискала половината, 450. В първото предложение бяха 208 от 180. Да имаме предвид факта, че това е помощ за предсрочно закриване на тези блокове. Те са закрити много преди да изтече жизнения им цикъл. В много случаи в Козлодой без техническо без техническа обосновка, просто защото ядрената енергетика по време на подписването на присъединителния договор не беше популярна. Всичко това е по политически причини. Е, имаше обещание, че допълнителните разходи ще бъдат поети на половина. Второ, е, сроковете и натиска върху вас. Те съгласен съм с това, че трябва да има срокове, но нека да отчетем техническите технически е, аспекти. Аз не съм експерт по ядрена енергетика, но съм попрочел тук и там по технически причини трябва да се приложи определена технология, в това число и за отработеното гориво. Това не може да стане веднага, ако искаме да се защити безопасността. По отношение на Козлодуи има според плановете Козлодуи ще бъде изведен от експлоатация до 2300 година. Тоест, ако кажем, че окончателното плащане ще бъде през 2020 година, страната ще трябва сама да решава проблемите си през следващите 10 години. И възоснова на това, което прочетах от Едит Херцог, има Ясно е, че има закъснение, лошо управление и така нататък. Мисля, че често смесваме различни неща. Поняко... Много ми се иска да се каже, че има забавяния в определен случай, а не всичко да се слага под обща знаменател. Защото има случаи, в които нещата са вървяли гладко, средствата са се отпускали без да се задават въпроси и графикът се следва. Така че аз не бих взимал а, един лош пример и под неговия знаменател да включвам всичко останало. По-нататък, въпреки че имаме различни практики в различните страни, съм съгласен с господин Торвалт и господин Гайер, че има нужда от едно и също правно основание. Литва иска да използва споразумението за присъеди... договора за присъединяване като правно основание за другите страни. Решението се подновява а, и тук парламента участва. Трите случая не са толкова различни, затова аз бих предложил да има единно правно основание. Благодаря. Благодаря, драги колега. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Няколко коментара а, в отговор на казаното от българския ми колега. Аз съм от Словакия, имаме много подобна ситуация, с изключение на това, че а, миналата година имаше писмо на министър-председателя ни, в което бе заявено, че финанси а, в Словакия няма да успее да приключи работата по време на следващата многогодишна финансова рамка, т.е. до 2020 година, но също времено няма да се продължи до 2030 година. Може би ще трябват още 3-4 години след 2020 година. Нещата са много ясни в много уязвимо положение се намираме, една от най-бедните страни в Европейския съюз сме и е, не може просто и да бъдем е, оставени да се, оставени да се правим сами. Благодаря, колеги. Виждате, господин докладчик, е, как вашия доклад и изказването ви провокираха доста реакции, които върват в една посока. Аз лично мога да добавя, че има и правителствени отговорности в Франция в това отношение. Когато започнаха преговорите, се отчитаха и последиците от Чернобил, затова и се поеха ангажименти да се помогне на тази страни, които се съгласяват да ги изведат от експлуатация. В този момент още продължаваше и работата по а, изливане на саркофага а, в а, Чернобил. А, съответно, ние разсъждавахме как а, ще може да се помогне на тези е, страни да а, се справят с този проблем по възможно най-ефективен начин. Тоест, или да се модернизират реакторите, или да се затворят тези, които не могат да бъдат модер... модернизирани. Аз лично съм много впечатлен от усилията и от жертвите, които направиха тези страни в тази област. И Литва, и България, пък и Словакия – съответните ядрени е, централи е, всъщност е, генерираха една много голяма част от енергопотреблението, електропотреблението в тези страни. Тоест, те в момента са принудени да плащат цената на извеждането от експлуатация на реакторите два пъти. Реалната им цена и увеличаването на електроенергията. Затова смятам, че ние имаме абсолютен дълг, основен дълг на солидарност с тези страни, да, да, ги, да им помогнем да а, доведат до край тези е, програми. от една страна за извеждане от експлоатация или за осигуряване сигурността на съответните ядрени централи и за модернизиране на техните системи. Както бе напомнено тук, Литва ще поеме председателство е, вторията полугодие на 2013. Аз се срещнах с заместник министър-председателя на Литва. Той обясни всички притеснения за проблема им и за проблемите за бюджета в Европейския съюз защото е, ще, ако не се постигне съгласие, ще има до година проблеми. Аз е, лично го уверих, че ще се отчитат исканията на Литва в рамките на многогодишната финансова рамка, особено проблема им за финансирането на дейностите по извеждане от експлоатация. И Молитва, е, която е една страна, която се готви да председателства Европейския съюз, е, би следвало да има възможност да и парламента да се възползва от правно основание, с което да му се позволява да участва в този процес. Je pense que dans le cadre d'une discussion entre gentlemen, les autorités lituaniennes Разбира се, ни джентълменски е, преговори и литовското правителство би следвало да застане на ни позиции, които да бъдат достатъчно реалистични. Господин докладчик? In a way we are between... Само няколко кратки коментара. Намираме се между чука и наковалнията. Разбираме, че от економическа гледна точка не е добре да няма краен срок. От друга страна, разбирам, господин Калфин и господин Стасни за това усещане за несигурност от тези две страни, ако нещата не се проведат достатъчно добре. Разбирам това, аз като журналист посетих Челябинск, където е имало експлозия през 50-те години, която е, е зле е, е, където работата е, след експлозията била проведена много зле и има остатъчно излъчване на радиоактивност. Така че мисля, че тук едно, един немски израз, който цитира оратора, ще е много полезен. Благодаря. Крайният срок за внасяне на изменение. Крайният срок за внасяне на изменение е утре. Ще гласуваме на 21 ноември. Изчерпахме дневния ред. Благодаря на всички, които останаха до края. Следващото заседание на 28 ноември. Закривам заседанието.